госпожо Бауър. С това закривам заседанието. Гласуването по този доклад ще бъде утре в 12 часа. Утре в сряда 12 март пленарното заседание ще бъде възобновено в 8.30 часа. Дневният ред е публикуван, можете да го намерите на интернет страницата на парламента с това.